число и по отношение на селското стопанство, така че да създадем работни места и у нас, и в развиващите се страни при намаляване на въглеродните емисии. Благодаря. Благодаря ви, колега Грес. Комисията по социална политика, госпожа Берес.